вашата подкрепа и на вашето окоръжаване за нашите политики в подкрепа на народа, който търси мирен живот. Благодаря, господин комисар. С това приключва дебата. Има 6 предложения за резолюции. В четвъртък по обед ще се гласуват. И така, сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, доклада на господин Коелю, прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния. Добър ден, госпожо комисар. Веднага ще дам думата на докладчика господин Карлош Коелю. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, представители на съвета, госпожа председател на съвета, шест малки бележки. Първо, да се засили шенгенската система. Това е едно от най-големите завоевания на Европейския съюз, един от стълбовете и това е елемент, който не трябва да отслабва, да се подсилва. И както неодавна каза госпожа Малстрам, основните създатели на тази система сега са 25. Свободното придвижване на хора е гарантирано на територията на тези страни. 25 държави членки, 400 милиона жители са обхванати от тази система. Взаимното доверие и това предвижване на хората се нуждае от една сигурна система, от ефективни проверки на, по границата и е, всяка една от държавите членки е, трябва е, ефективно да извършва тези проверки. Ако това не се случи, цялата шенгенска система ще бъде подкопана, ще бъде подкопано и взаимното доверие. Трета бележка трябва еднакви правила да се е, спазват, трябва да има доверие, процедурите трябва да бъдат справедливи и ясни. Държавите кандидатки трябва ефика, ефективно, правилно да прилагат всички критерии по Шенген. Едни и същи критерии се изискват от всичките а, е, предишни кандидатки за членство. На четвърто място ще е, подчертая прозрачността. От името е, в името на свободата и на сигурността трябва да се гарантира най-голяма прозрачност. Съжалявам, че съветът е, не възприе спрямо Европейския парламент най-добрия подход и забрани достъпа до докладите оценка на членовете на парламента. Всъщност, благодарение на посланиците на Румъния и на България, които и по поискаха декласификацията на тези доклади и този проблем беше решен. Така че парламентаристите да са в течение на окончателните заключения. Съветът, за жалост отново, не спази този принцип всъщност се налага същото, същата прозрачност и а, за а, работата на, на комитета за оценяване и евентуалните промени, които се осъществяват. Европейският парламент изисква достъп до тези документи. Пета бележка европейско гражданство. Много пъти се връщаме на това гражданство и държавите членки гражданите на България и на Румъния трябва да се ползват с същите права, с които се ползват и другите европейски граждани. И всъщност ще се засили тази сигурност, ако се разшири шенгенското пространство. Наистина тези държави добре работиха и заслужават поздравление за всичко, което извършиха. Това е съвсем ясно посочено в докладите за оценка, както и на експертните мисии проведохме мисия и в България, и в Румъния и това ясно беше посочено. Българските колеги също се включиха в тази дейност и ние им благодарим. Така че трябва да се включат в шенгенското пространство Румъния и България. И се надявам съвета да възприеме същия подход, след като получи нашето положително становище. Благодаря. От името на съвета госпожа Геори има думата. Благодаря, господин председател. Е, господин председател, господин комисар, е, господин докладчик и почитаеми членове на Европейския парламент. За мен е, е специален случай, за да мога да участвам в дискусията от името на съвета във връзка с разширението на шенгенското пространство към Румъния и България. За унгарското председателство това е приоритет и ето защо аз изпитвам особено удоволствие за това, че и България и Румъния получиха положителна оценка за тяхната техническа подготовка да прилагат прилагат всички е, е, стандарти по Шенген. Е, ние смятаме, че оценката на този парламент ще доведе до подобни заключения. Аз е, е, изцяло искам да поздравя доклада господин Колайо за неговото професионално и лично участие в работа по този въпрос. И искам да е, е, кажа, че ние не трябва да се отклоняваме от протокола по исторически причини. Присъединяването на Унгария и на други страни от Централна Европа беше възпрепятствано от технически затруднения, е, свързани с развитието на информационната система Шенген. И тогавашното председателство поиска от нас да намерим много изобретателни решения. Искам да благодаря и господин Лопес де Агилар и всички е, членове на Комисията по граждански свободи за тяхното решение. Унгарското председателство е, се опитва да отстрани е, тези различия. Председателството е, смята, че е, трябва е, да преодолеем трайните, резерва, трайните резерви от страна някои държави членки във връзка с това членство. Е, всички държави членки трябва да изиграят своята роля за присъединяването на България и Румъния Румъния и въпросът да бъде включен в съвета за 24 февруари. По този начин ще се направи оценка на постигнатото споразумение и ще се работи в близко сътрудничество с всички държави членки, за да се приеме решение, което е приемливо за всички партньори. И България и Румъния направиха значителни стъпки, за да може тяхната политика и изобщо националните им стандарти да отговарят на стандартите по Шенген. Е, това включва защитата на данните, полицейско сътрудничество, контрол върху външната граница, както сухопътна, така и морска, издаването на визите, а също така е, и е, прилагането на международни споразумения. Между временно бяха приключени глави през март месец с положителен резултат и в България, и в Румъния. След приемането на доклад от е, компетентните органи, председателството е, предложи проекто заключения е, и, е, този, и на е, 9 юли ще се разглежда доклада на председателството. Аз е, се надявам е, е, всички да помогнат на членовете на Европейския парламент в техните усилия е, и аз е, мисля, че е, трябва България и Румъния да имат пълно участие в Шенген. Е, като съвета ще продължи да наблюдава процеса във всички области, е, защото е, трябва този контрол да се упражнява във всички страни членове по Шенген. И в този дух искам да уверя членовете на Европейския парламент, че и България и Румъния ще продължава да се отчитат за стъпките, които са предприяли, за да отстранят слабостите. Например, ще се укрепва контрола по границите, трансгранично полицейско сътрудничество, а също така и ще съдействат за издаването на визи. Когато парламента гласува доклада на господин Коея и съвета приеме заключенията, изготвени от председателството, е, остава една последна стъпка да се е, приеме решението на съвета. Както знаете, е, то се приема само с единодушие. И за това искам да подчертая, че в най-скоро време съвета ще мисли по това как може да продължи процеса. Може би това ще стане през септември тази година. Господин председател, почитаеми членове, докладът посочва достъпа до класифицирани документи. Това беше посочено от докладчика в стъпителните му думи. Е, това е важен въпрос, е, защото достъпа на парламента до класифицирани документи е много голям интеринституционален въпрос, който засяга парламента и съвета и унгарското председателство се опитва да разреши този въпрос. Е, дали ние успяхме да постигнем някакъв прогрес по е, прилагането на резолюцията, но все още е необходимо време, няма окончателен резултат. Е, в началото е, на председателството Унгария се опита да намери незабавни решения, за да не се бави присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. И унгарското председателство предложи и в край на краищата съветът прие парламента да има достъп до класифицирани документи. Но това беше по предложение на унгарското председателство вие знаете, че унгарското председателство е убедено, че разширението на шенгенското пространство и включването в него на България и Унгария, които сега отговарят на техническите и правните изисквания, ще бъде от полза за сътрудничеството на Шенген и ще бъде от полза на Европейския съюз и по този начин то ще се разшири от Черно море до Атлантика. Ще може да се пътува само с лични карти и ние знаем, че това свободно движение образование е една от основните ценности на Европейския съюз, е, нещо, което е конкретен резултат за всички наши граждани, е, нещо, е, което ние, към което ние всички трябва да се стремим. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, госпожа Георги. Сега от името на комисията, госпожа Малстрам. Уважаеми депутати, действително Шенген е изключително постижение. Едно от най-големите подаръци, които е направили Европейската институция на гражданите. Факта, че от Финландия до Португалия можете да карате с кола без да спрете където и е било. И ние трябва да се борим да опазим Шенген. Дебата за възвръщане на границите трябва да се прекрати. Но многократно сме дискутирали как да засилим Шенгена, не да го отслабваме. Искаме повече Европа, не по-малко. Искаме по-добри инструменти за оценка, по-добри насоки за прилагане на шенгенското законодателство и това ще бъде обсъдено между страните членки на съвета и през юни на съвета на високо ниво. Също искам да поздравя Румъния и България за значителните усилия, които те положиха. Аз с лично се убедих колко усилено работиха и факта, че те могат да се възползват от най-последните постижения на, техно, на технологията и че те го направиха с съответните инвестиции, заслужава поздравление. Те посрещат критериите по Шенген и е ясно, че заслужават и доверието на Европейския съюз. Комисията приветства доклада на парламента, приветства и работата, извършена от България и Румъния. Аз искам да поздравя и докладчика, и докладчиците в Сянка за техния подход към доклада и за самия доклад. Комисията винаги се смятала, че няма връзка между влизането в е, Шенген и други критерии, е, премахването на контрола на вътрешните граници се базира на техническа оценка, но и на доверие. И за съжаление това доверие за момента не съществува. И както посочи председателството, трябва да се работи, за да постигнем решение и на този проблем, така че да се е, премахнат вътрешните граници, възможно най-скоро. Това е приоритет за нас и за съвета. Трябва да създадем ясна рамка с ясен график, свързан с граничния контрол, така че България и Румъния да видят как ще се предвиждат нататък. Те показаха, че са направили всичко, което е необходимо, постигнаха това, което бе необходимо и трябва да намерим начин да постигнем решение в съвета. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на изказващите се от името на политическите групи. Господин Вайбер за две минути. Благодаря ви. Поздравления за господин Коелю, който наистина винаги е много стриктен. Трябва да се помогне на България и на Румъния. Аз имам доверие в тях. Те добре работиха. И трябва да получат това, което заслужават. Това не е подарък. Председателството на съвета и госпожа Малстрем подчертаха, че тези две държави са спазили е, критериите. Аз се присъединявам към казаното от тях. Е, трябва само да отчетем правните и техническите аспекти. Има пет критерия, които трябва да се спазват. Защита на данните, ШИС системата, полицейското сътрудничество, издаването на визи и контрола по външните граници, въздушни, земни, морски, сухопътни морски. Но а, това послание, което ще изпратим на съвета, трябва да бъде силно. И а, представителства на пет държави, а, които всички ние знаем, но няма да ги а, посоча. Повече от 400 милиона а, жители са обхванати в това пространство и е нормално, естествено, да включим и България, и Румъния. Така ще изградим по-голяма, по-силна Европа. Не трябва да възприемаме а, двойни а, мерки, а, така че всички да бъдат включени в това пространство на свобода. В заключение искам да подчертая, че искам да чуя ясен сигнал от мнозинството в този парламент, отправен към съвета. Отново поздравление за господин Коелю. Благодаря ви много, господин Енчо. Mulțumesc domnului Coelho. Благодаря, госпо, е, госпожо, господин председател. Искам да благодаря на господин Коелю за работата и познанията, които е проявил докато е работил по доклада. Искам да благодаря и на унгарското председателство на госпожа комисар Малстром за нейната подкрепа е, за доклада. Когато обсъждаме присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство, е, ние трябва да признаем, че дискусията беше политическа и в крайна сметка хората забравяха за какво точно е, се говори. Е, ние говорихме за ясни критерии, на които трябва да отговори всяка страна, за да се присъедини към шенгенското пространство. Няма нито морални, нито правни е, аргументи, е, за да могат да се променят правилата за присъединяването е, към шенгенското пространство. Е, правилата трябва да се подобрят, да има нов механизъм механизъм за присъединяване към Шенген, те да се прилагат към всички държави членки, а да няма двоен стандарт. Е, трябва да сме честни и да признаем, че България и Румъния се очитат е, за, са едва ли невиновни за всичко, което не върви в Европейския съюз като цяло и в някои държави членки. Това е абсолютно недопустимо, защото нито България, нито Румъния са виновни за това, че в е, Европейския съюз някои държави членки не могат да си управляват грани границите и миграционните потоци. Е, те не са виновни за това, че е, някои правителства са склонни да прилагат е, противоемиграционна политика особено срещу гражданите от ромски происход. И не на последно място, гражданите на Румъния и България не трябва да страдат е, от новите, от лошите взаимоотношения е, между националните органи и някои европейските лидери. Европейските институции трябва да бъдат гласа на разума и е, да предотвратят тези раздори, които някои се опитват да всеят. В крайна сметка съвета и парламента трябва да прилагат законодателството и комисията трябва да бъде пазител на договорите. Благодаря ви. Е, е, госпожа Вебер за две минути. Благодаря. госпожо комисар, колеги, в момента говорим за едно досие, което извади на нашето внимание няколко принципни въпроса. Благодаря на докладчика за много професионалното отношение с което бе проведена дейността по обсъждане на доклада в Комисията по граждански права и свободи. За мен бе удоволствие да си сътруднича с него. Ние работихме много конструктивно. Когато става дума за това дали две страни членки на Европейски съюз покриват критериите, и дали трябва да бъдат приети, е, това е въпрос на принцип. Когато критериите са покрити, отговорът е да, могат да се присъединят. Те са постигнали нивото на техническа готовност, е, в доклада се казва ясно това, а докладчика е, бе и по-активен, посети на място страните в заедно с докладчиците в Сянка, за да види дали някои технически проблеми са решени с границите, специално въпросите. Също, между институционалните решения между парламента и съвета, когато ставаше дума за достъп е, на евродепутатите до е, документи с поверителна информация, когато те трябваше да гласуват по този текст съвета не бе готов да предостави достъп на всички депутати. И ние критикувахме много това в нашата комисия. Междуинституционалното сътрудничество трябва да бъде разумно и демократично. Надявам се, че нашия вод ще изпрати ясен сигнал от депутатите, за това, че те са за присъединяването на България и Румъния в Шенген. Благодаря. Господин Къркхоп. Господин, госпожо комисар, европейските граждани губят доверие в много европейски програми. И не бива да продължаваме да действаме с скорост, за която не сме готови. Това е чувството, което изпитват много страни членки по отношение на Шенген. Затова не бива да бързаме преди да сме сигурни, че всички съответни страни са подготвени. Не смятам, че това трябва да бъде повод за критика на Румъния или България. Знаем, че те са работили много усилено за покриване на техническите критерии. Вярно, има недоразумения между нас, има диспути за това колко е постигнато. Много е постигнато, факт е. Но това не е начина да се подновява доверието в Шенген. Е, в момента имаме възможност да преработим един изцелен изключително устарял механизъм за оценка, който не е в състояние да се справи с бъдещите предизвикателства. И сега е момента да формулираме критерии не само за техническите аспекти на шенгенските системи, а и за въздействието на организираната престъпност, на корупцията и начините Шенген да ги прекрати трябва да се направи подобна оценка, да се търси механизъм за оценка, който ще ни даде възможност да няма толкова големи разногласия по отношение на настоящата система, колкото съществуват в момента. Господин председател, е, скъпи колеги, аз е, мисля, че е, аз съм е, от нова държава членка и си спомням как искахме да влезем в Шенген и заради това аз приветствам присъединяването на България и Румъния. Е, може да има някои слабости по пътя към Шенген, но сега проблемите са решени. България и Румъния са изцяло подготвени да влезат в Шенген е, още 2009 година. Аз разбирам загрежеността за корупцията и организираното сътрудничество, но Всъщност става въпрос за механизъм за сътрудничество и проверки. Те трябва да продължат, обаче не могат да се измислят нови критерии за присъединяване към шенгенското пространство и ние не можем да подробваме доверието, е, че дадена готова, е, страна е готова, толкова доколкото отговори на съществуващите критерии. Ние не трябва да допускаме двоен стандарт, трябва да се прави оценка на критерии е, в сегашните членове Шенгенското пространство и тези, които сега се присъединяват. Оценката е от ключово значение и е недопустимо определени държави членки и съвета да променят правното основание за такова предложение и парламента да бъде изключен от процеса на взимане на решения. От все сърце се надявам, че нашия докладчик, господин Колея, ще отстоява правомощията на парламента както винаги го е правил до сега по много успешен начин. Е, той получава нашата пълна подкрепа. Искам да му благодаря е, за работата, която е свършил и се надяваме за бъдеще да продължи е, доброто ни сътрудничество. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, мисля, че е време България и Румания да бъдат включени в шенгенското пространство. Помислете, е, премахването на контролите и мобилността на гражданите са най-важните достижения на Европейския съюз. Така че не мога да разбера блокадите на някои държави членки, включително Германия, от която страна съм аз. Не мога да ги разбера. Казва се корупцията, казва се страхът пред неконтролираната миграция. Е, всички тези аргументи не мога да ги разбера, така както биват представени. Е, това е опасна игра с България и Румъния. Ето защо още от самото начало подкрепихме докладчика господин Коелио. За всички дър държави трябва да има еднакви стан стандарти. И за това бяхме много изненадани, като другите колеги в комисията. Съвета не се държа никак добре с парламента. В началото даже нямахме достъп до документите. Ние очакваме да не чакаме чак до септември. Искам да цитирам журналистката Фати от Румъния. Румънците гледат на, на Западна Европа като на едно място, чието стандарти искат да достигнат. Ако сега бъдат отритнати, ще има много голям, голям евроскепсис в двете страни. L'articolo 4, paragrafo due dell'atto di adesione. Господин Бургезио, благодаря господин председателю. Член 4 алинея 2 от е, Шенгенското присъединително споразумение предвижда, че че проверките за изпълнение на шенгенското аки от държавите членки на пространството са е, съществено условие за да реши съветът е, да бъдат премахнати вътрешните граници. Според нас е необходимо и спешно тези условия, които не съществуват а, в нормативните актове и които а, се отнасят до недопускане на нежелани чужденци, да бъдат взети предвид. Има много големи недостатъци. Не е случайно, че полит полицаите в нашите страни залавят много незакон, незаконни иммигранти от тези две страни. Затова предлагам процедурата за присъединяване на Румъния и България да бъде спряна на основата на принципа на предпазливостта. В противен случай може да се предвиди, че ще има огромен натиск върху външните граници на тези две страни, които ще бъдат просто като дупчесто сирене за минаването на незаконни иммигранти. Е, господин Вандерстоп. България и Румъния, onze Oost-Europese corrupte boevennesten, voldoen... Благодаря, господин председател. Европейската комисия ни казва, че в двете страни са изпълнени критериите на шенгенското законодателство. но наивно е да вярваме това а дори детейско би било. България и Румъния показват, че не са достойни за да бъдат членове на Шенген. Както го казва Transparency International и в двете страни има значителна корупция. Имат бележки 3,6 и 3,7 съответно България и Румъния в тези изследвания. Следователно, те не трябва да бъдат прияти в шенгенското пространство. През януари тази година български митничари бяха арестувани за корупция. Същото се случи по-късно и с румънски митничари. Има страхотно големи проблеми в третирането на. А, а, има големи проблеми в трафика на хора в Холандия бяха заловени хора, които от България и Румъния бяха жертва на трафик на хора. Всичко това ни показва, че те не трябва да бъдат членове на Шенген, нито сега, нито когато и да било. Господин Ковачев. Благодаря на господин Коелио за обективната и справедлива оценка на направеното от България и Румъния. Благодаря и на председателството и на комисията за тяхната подкрепа по този доклад. процесът на оценка и присъединяване на тези страни трябва да завърши по същите критерии по които е започнал. още през две хиляди и седма г. е залегнало че след изпълнение на техническите критерии българя и румъния ще се присъединят към шенген през. две хиляди и единадесета г. това вече е факт. оценката на експертите на съвета е еднозначна българя и румъния изпълняват критериите за членство. всички резерви които напоследък чуваме са в сферата на вътрешнополитическия дебат на някои страни членки вместо краткосрочни сметки ние трябва да се мобилизираме за по доброто опазване на нашите външни граници за подписване и спазване на редмисионни споразумения с нашите съседи на юг и изток и солидарност с тези страни членки които са подложени на най силен имиграционен натиск в южна европа. това е особено важно в сегашния момент на външни заплахи и страхове сред нашите граждани от нелегална имиграция която може да застраши сигурността и социалните придобивки в европа. нужни са ни ефективни и работещи планове при кризи каквито имахме в италия и малта не може да допускаме двоен стандарт. ако ще обсъждаме и приемаме нови правила то те трябва да важат за всички страни и старите и новите. уважаеми колеги българя и румъния са си свършили работата и сега надграждат техните системи за сигурност в координация с партньорите по шенген. те са положили и полагат много усилия в борбата с корупцията и организираната престъпност в настоящия момент ще съм по спокоен ако средиземноморската граница на шенген се охранява така добре както България и румъния охраняват техните черноморски граници. докладчикът както и други колеги бяха там и те знаят за какво говоря. ето защо за да се засили сигурността в шенген то е необходимо съветът да вземе решение за приемане на България и румъния в шенген още тази година през септември колеги призовавам ви да подкрепим доклада на господин коелho с което ще изразим ясен и силен политически сигнал към съвета че за по сигурни външни граници и за по спокойни наши граждани то мястото на българя и румъния е в шенген още през настоящата година. благодаря. госпожа бенова благодаря. Колеги, свободата на движение е едно от, от основните права на гражданите на Европа. От името на моята група, групата на социалистите и демократите в Европейския парламент, искам да подкрепя приемането на България и Румъния в шенгенското пространство. мисля, че трябва да приветстваме положителното сторено от тези две страни. Трябва да изразим също така и съжаление, че някои, от, някои колеги от страни, които имат проблеми с корупция, критикуват Румъния и България. България и Румъния са пълноправни членове на Европейския съюз и трябва да бъдат третирани наравно с всички останали. Затова утре, когато гласуваме, ще ви бъда много благодарна, ако третирате България и Румъния точно така, както третирате собствените си страни. Господин Илчев. Благодаря, господин председател. На тази сесия ние финализираме своята оценка за готовността на България и Румъния да се присъединят към шенгенското пространство. И ще го направим успешно, защото е успешен доклада на господин Коелю доминиращо е очакването оценката на парламента да съвпадне с положителната позиция на комисията либе и гражданите на двете страни българя и румъния да чуят че техните институции са направили необходимото и светофарът пред булевард шенген вече светва в зелено. дискусиите бяха дълги но добрата новина е че ние не допуснахме експериментът критериите за членство за шенген да се променят ад хок трудните дни разбира се не са отминали и правителствата на двете държави трябва да изяснят сега всички мотиви на онези които са скептични и които пред очите ни се превърнаха от някогашни съюзници на българското и румънското интегриране в автори на тезата за изчакване. какво е ядрото на тези мотиви обективни опасения или предразсъдък ситуационна предпазливост или разочарование? надявам се министрите на вътрешните работи и министрите на правосъдието да бъдат поне толкова откровени помежду си колкото откровени бяхме ние по време на процеса на доклада коелho. благодаря ви. господин председател. През дискусията в парламента много често се говори в определени категории, говори се за съдържанието на Европейския съюз, за границите на Европейския съюз, но това са неща не са изпълнени със съдържание. Не, изп... не бива да се ограничават контактите между гражданите. Трябва да се поощряват възможностите за свободно пътуване в Съюза. Е, ние говорим за това колко се отдалечават определени региони в рамките на, на Съюза. Има аргументи срещу влизането на България и Румъния в Шенген, но това са доста изкуствени аргументи. Тук става дума за европейския е, проект и за отговорностите. Благодаря. Господин Батен. Благодаря, господин председател. Сега има планове за разширяване на шенгенското пространство. Има 900 хиляди цигани в България, Румъния, които биха искали да емигрират. Когато им бъде възможно, дадена възможност да пътуват свободно в Шенгенското пространство, те ще се озоват в Великобритания да се възползват от нашите социални придобивки. Може би някои предприемчиви английски граждани биха искали да посрещнат ромите, когато те идват в Кале и Дова и да им помогнат. Само когато обаче те а, спрат караваните си а пред къщите на нашите политици те ще разберат каква е ползата от членството в Европейския съюз. Господин Клейс. Благодаря, господин председател. Страхувам се, че Европейският парламент се показва възможно най-голям антиреалист във връзка с споразуменията за присъединяване на България и Румъния към шенгенското пространство. Констатирам, че има държави членки, които е, се противопоставят. Те имат е, годни основания. Е, има един неодавнашен доклад на Европол за организираната престъпност, според който организираните престъпни групи от България, Турция и Балканите въобще ще използват всички възможности, които се предлагат от присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. В този доклад се привлича вниманието и към либерализирането на визовия режим за балканските държави. Има голям проблем с нелегалната иммиграция през Турция и тази нелегална иммиграция само ще се възползва от а, присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. Какви гаранции ни дава Европейската комисия? Никакви. Какви мерки а, ще бъдат взети, за да е сигурно, че няма да има още повече проблеми с ромите, които са източник на престъпност и на грижи? А, кога ще бъдат предприяти мерки за борба с корупцията, които са задължителни? А, българските и румънските граждани, които влизат в зоната на на Шенген с добри намерения, съм сигурен, ще приемат някои неудобства. Контрола по границите, за да бъде защитена останалата част на Европа от незаконната иммиграция и организираната престъпност. Шенген. Господин Маринеско. Care Господин председател, Шенското пространство е проект, в който се инвестирани огромни средства и огромни усилия. Румъния е инвестирала над 1 милиард евро в този проект. Резултатите са на лице. Ние сме изпълнили всичките условия на шенгенското законодателство. Ние имаме най-дългата външна граница на Европейския съюз и сме създали интегрирана система за сигурност, система, която е най- най-съвременна работим в сътрудничество с Фронтекс. Акциите на Фронтекс в Гърция се подкрепят от Румъния, която е втори донор и участник след Германия. борбата срещу нелегалния трафик на хора е много важен елемент. Той се води в Румъния с най-модерни средства. Имаме уникална за Европа система за работа с данните по шенгенските информационни системи 1 и 2. Много от нещата, които сме направили, са пример за най-добри практики. И нависимо за това има някои, които са против нашето приемане. Работим и за борба с корупцията. Всичко това доказва, че Румъния има политическа воля и необходимият административен капацитет. Смятам, че приемането ни в шенгенското пространство няма да бъде подарък. То ще бъде признание за положените усилия. То ще допринесе за укрепване на сигурността на външните граници на Европа. Благодаря ви, господин Коело. Поздравявам ви за вашия доклад. Госпожа Фаршун, благодаря господин председателю. България и Румъния са изпълнили условията за присъединяване към шенгенското пространство и ние не трябва да позволяваме политическите аргументи допълнително да отлагат тяхното влизане. Екстремистката риторика, е риториката на крайната десница, която затваря вратите на Европейския съюз в името на борбата с ксенофобията, като че ли взема връх. Ние трябва да не допускаме това и трябва да подкрепим економическото и социално развитие на тези държави. Е, не е, е приемливо държавите членки да вдигат на ново вътрешните граници помежду си. Свободното движение на хора е една от основните свободи във вътрешния пазар в Европейския съюз. Присъединяването към шенгенското пространство на тези две държави само ще позволи на шенгенското пространство да спечели. И така ще покажем, че интеграцията е жива, че Европа върви напред и е, ще дадем възможности на тези две страни и за в бъдеще. Господин Кем. Господин председател, може да съм сменил мястото си тази седмица тук, но не съм сменил мисленето си. Когато става за Шенген, ЕКР смята, че неговите членове, членовете на Шенген трябва да решават въпросите за приемането или неприемането. Спирането на италианските влакове на френската граница показва кризата в шенгенското пространство какви ще бъдат последиците от приемането на Румъния и България. Ако техните граници са пропускливи, значи, че милиони ще стигнат до Кале без всякакво препятствие. България не отговори а, на изискванията за борба с организираната престъпност. И за някой от нас това предложение е прекалено. Госпожа Бицота. Господин председател, въпросът с организираната престъпност е много важен. Казва се, че е, в България и Румъния този проблем е много голям и може да се разпространи нелегалната миграция и търговията с хора из цяла Европа това е в ръцете на турско-албанската мафия. Освен това, в този смисъл присъединяването на България и Румъния към Шенген може да поощри развитието на престъпността и на ромските общности. Нелегалната миграция от Турция, търговията с други и търговията с хора ще накърни сигурността на европейските граждани. И по този начин само ще се поощри организираната престъпност. Естествено е, че ние искаме да сме против това. Гласуването на доклада трябва да е, орган... да е отговорно. Кирия Гал я δύο лепта. Госпожа Гал, една минута. Благодаря, господин председателю. Госпожо е, министър, госпожо комисар, драги колеги, много се радвам, е, че приемайки доклада Коелю утре, Европейският парламент ще изпрати ясно послание – е, подчертавайки готовността на България и Румъния е, да се присъединят е, към едно от най-важните постижения на Европейския съюз – Шенгенското пространство. Това е изключително важно по исторически причини за източно и централно европейските страни. Тази възможност да пътуват хората свободно. Едно от най-важните послания от днешния дебат към държавите членки трябва да бъде, че България и Румъния трябва да отговарят на същите условия и стандарти за присъединяване, на които се очакваше да отговорят и други държави членки по-рано. Не можем да изискваме от България и Румъния повече от към условия, отколкото е било изисквано от държавите присъединили се при последния кръг разширяване на това пространство. Не може държавите членки да използват двойни стандарти, защото Взаимното доверие между тях е точно основата на шенгенското пространство. Събитията от последния месец доказват, че трябва да отстояваме тези постижения на общността и не бива да допускаме провеждането на връзка между присъединяването на тези две държави и ревизията на, ев... на оценъчния механизъм по Шенген. Всъщност не може такава ревизия да се извършва само заради присъединяването на тези две държави. Най-сетне искам господин, председат, господин докладчик да ви поздравя за изключителната ви работа по доклада, както и да благодаря искам на унгарското председателство за демонстрираната воля да се изведе до край присъединяването на тези две държави. Госпожа Хед. И ще гласуваме утре за това дали България и Румъния трябва да бъдат прияти в шенгенското пространство. За мен е, е очевидно, че всички страни, които са изпълнили високите изисквания, трябва да бъдат прияти. Но разбира се, към онези, които искат да се присъединят към Шенген, трябва да имаме високи изисквания, но те трябва да отговарят на същите критерии, както всички останали. Всичко останало а, би било политическа игра. Щом са изпълнили изискванията, трябва да бъдат приети. Ние се борим с корупцията навсякъде. С корупцията може да се борим и в рамките на шенгенската система. Предлага се пакет за борба с корупцията, нещо, което е работа, която предстои в бъдеще и то предстои на целия Европейски съюз, не само на България и Румъния. Наред с това е необходимо по-активно сътрудничество за борба с организираната престъпност. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми дами и господа, Шенген е огромна стойност за нас, огромна ценност. И днес трябва да поздравим, да приветстваме добрия резултат. Граждани, които идват от, гражд... от страни, които ползват този инструмент, трябва да споделят е, това благо с другите граждани. Ето защо трябва да приветстваме е, включването на България и Румъния в Шенген. Защото правото на европейско гражданство. Това е основната наша ценност. Шенген е основен инструмент за економическо развитие и аз съм сигурен, че на 24 юни тази година съветът наистина ще вземе е, ще получи важни стимули за вземане на своето решение. Трябва да укрепим взаимното доверие между отделните държави членки. Нещата изглеждат така междинната оценка трябва да се влее в една крайна оценка и управлението на Шенген ще доведе до едно по-силно сплотяване и по-добро сътрудничество. Става дума за прозрачност, за диалог, така че предварителните условия за изпълнени добре от България и Румъния. Искам да поздравя господин Коелио, който е успял да постигне един балансиран текст. Благодаря. Госпожа Йотова. Групата Шевал определи 1300-километровата българска граница за сигурна външна граница на Европейския съюз, за което работиха няколко български правителства комисията либе препоръчва на съвета да одобри присъединяването на двете страни в шенгенското пространство и аз искам да благодаря на всички колеги за професионалната работа някои държави членки поставят нови политически критерии които ще отложат шенгенския процес. присъединяването бе определено дори като хазарт със сигурността на европейските граждани заради престъпността и корупцията. очевидно е че резултатите тук не са убедителни но за това си има вътрешнополитически критерии и евентуални оставки на български министри. тези проблеми са предмет на други оценки например механизма на европейската комисия за проверка и сътрудничество. искам да приветствам и комисар малмстрм за предложения вчера от нея нов пакет от мерки за борба с корупцията. днес обаче българия и румъния не могат да бъдат боксова круша за нерешените проблеми свързани със сигурността в европа бежанската вълна от африка наближаващите избори в някои страни членки популистка риторика разочарованието от финансовата и икономическа криза. Никой днес няма интерес от Европа на две писти и затова ви призовавам да подкрепите доклада Коелю и да призовете съвета да вземе положително решение. Депутатът Матио. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Преди всичко искам да поздравя колегата Карлос Коело, който е свършил чудесна работа по един много труден въпрос. България и Румъния са положили големи усилия за да укрепят граничният контрол. Тези усилия са успешни. Същото се отнася и до полицейското сътрудничество, защитата на данните, визите, контрола на сухопътните и морски граници. Резултатите са на лице, всички технически критерии са изпълнени. България и Румъния в момента са изпълнили всички технически изисквания на шенгенското законодателство. Нищо не пречи на разширяването на шенгенското пространство. Надявам се, че препоръките, които са отправени към тези две страни по отношение на границата между България и Гърция и Турция, ще помогнат с усилията на всички шенгенски страни страните да изпълнат своите задължения. Надявам се, че ще бъде постигнато споразумение в съвета, за да приемем тези две страни в привилегированият клуб на страните от Шенген. Още един път казвам браво на господин Коело. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря, господин председател.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 Госпожа Дансила, благодаря господин председателю. Мисля, че държавите е, изразили резерви към присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. Не бива да забравят, че този процес е задължителен. Той е предвиден от договорите за присъединяване на двете страни към Европейския съюз. И всички тези страни са поели това задължение, подписвайки договорите за присъединяване. Държавите членки на Европейския е, съюз е, трябва да имат предвид и нещо друго. Приносът, който ще донесат двете държави, присъединявайки се към Шенген, това ще бъде солиден на принос. Така, постиженията на шенгенското пространство, пространството на правосъдие, свобода и сигурност ще бъдат консолидирани. Признато е доброто функциониране, свързаността на България и Румъния с Шенгенската информационна система и е, функционирането е, на съответните служби на най-високо ниво на сигурност. чрез тези връзки, които са установени, всички държави членки ще имат достъп до автоматизираните бази данни за незаконно влезлите лица на територията на Съюза и това ще улесни контрола, контрола по всички останали граници. Благодаря. Господин Пиркер. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, господин председател на съвета. Ние знаем, че и двете държави, България и Румъния, много инвестираха в осигуряването на новите граници, външни граници на Европейския съюз. Те изпълняват шенгенските стандарти и това е резултат на обективни проверки. Предварителните условия за включване в шенгенското пространство са изпълнени. Нашия докладчик също се убеди в това на място. Той обективно проведе своята оценка. Ето защо стигна до същото заключение. Ето защо и ние ще подкрепим неговия доклад. България и Румъния трябва да влязат в шенгенското пространство, но това е пространство, което е пространство на доверие. Доверието трябва да е дългосрочно и да се поддържа. Това е инвестиция в бъдещето. И това въжи за всички държави, не само за тези две държави. Надявам се това доверие да е осигурено и в бъдеще, за да може наистина гражданите на Европейския съюз да се движат и пътуват свободно. Това е, е една от най-големите ни блага. Но въпреки това съм загрижен една, от една информация, която аз не мога да оценя. Днеска я научих. В Румъния се казва, че заплатите на полицията трябва да се намалят с една трета. Ние всички знаем, че предпоставка за, а, за борба с подкопите, с корупцията, е именно една добре платена полиция. Надявам се тази информация да не е вярна и се надявам, че полициите, които изпълняват служба в интерес на тези държави и в интерес на, целия, на сигурността на целия Европейски съюз, ще бъдат заплатени подходящо, така че да не могат да подлежат на корумпирани практики. Благодаря. Госпожа Пападополо. Σύμφωνα με την έκθεση Κοέλο, η Ρουμανία και η Βουλγαρία... Благодаря, господин председател. Съгласно доклада Коелю, България и Румъния са достатъчно подготвени, за да изпълняват изискванията на шенгенското законодателство под своите морски, въздушни и сухопътни граници. Те отговарят на критериите, прилагани към други страни за влизане в шенгенското пространство. Нека подкрепим приемането на тези страни. Като ги подкрепим, ще проявим солидарност, ще подкрепим европейският идеал. Ще гласуваме за свободното движение на хора. Повдигат се редица въпроси, особено чувствителната зона между България, Гърция и Турция и иммигрантските потоци. Но това се отнася за целият Европейски съюз. Всички страни членки трябва да намерят европейски отговор за укрепване на външните граници на съюза. За помагане и укрепване на Фронтекс, за оказване на подкрепа на страните от Южна Европа, които са подложени на голям натиск от тези иммигрантски вълни. Благодаря. Джин Калфинс. шенгенското пространство означава поемане на отговорност. българя и румъния трябва да бъдат приети за да поемат своята част от отговорността заедно с останалите страни членки за опазването на европейските граници. зная че в много страни членки днес темата за шенген е чувствителна и предизвиква много обществени дебати. тя получи ново значение през последните месеци с прилива на емигранти от северна африка. факт е че дори стари и големи страни членки бяха затруднени да се справят с емигрантския поток тези проблеми обаче няма да се решат като не се допускат българия и румъния. точно обратното правилната реакция би трябвало да бъде укрепването на принципа на солидарността по отношение на емиграционната политика и ангажиране на всички страни членки с нейното провеждане. ние трябва не само да дадем възможност но и да изискаме от българия и румъния да поемат своите отговорности и да изпълняват задълженията си на външните граници на европейския съюз. комисар малмстрм спомена за доверието. това е точно така. правителствата на двете страни трябва да получат възможността да отговорят на предизвикателството и да докажат че могат успешно да пазят европейските граници. благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, преди е, един месец е, дойдох в Брюксел с кола. Е, на унгарската граница видях огромна опашка от камиони от Германия, от Италия, от Дания, от Унгария, натоварени с тока. Те чакаха там. Бяха забавени от една процедура, която вече не се прилага в останалите страни на Европейския съюз. Затова искам да подчертая колко е важно приемането на България и Румъния в шенгенското пространство. Това има значение за цяла Европа. То е в интерес на цяла Европа. Искаме да укрепим доверието на европейските граждани в Европейския съюз и неговите институции. Вие сам казахте, господин председател, че Шенген е важен елемент за всички европейски граждани, но той е също инструмент за да имаме повече Европа. Затова дълбоко вярвам, че и утре Европейският парламент ще приеме този доклад и колкото е възможно по-бързо Съответно, това ще направи и съветът. Благодаря. Okay, dear colleagues, I have 16 requests for the floor. И така, драги колеги, имам 16 заявления за изказване спонтанно. По изключение ще допусна повече оратори, отколкото предвиждат правилата, но настоявам на една минута. Ще изключвам микрофона с изтичането на една минута. Това ще ни позволи да приключим разискванията на време. Господин Согор. coelho jelentés megállaptja mind románia mind bulgária bizonytotta hogy kellően felkészült a schengeni vvmányok rendelkezéseinek megfelelő módon. Румъния и България са изпълнили критериите, всички критерии подчертавам, и правят всичко възможно, за да прилагат направеното на практика. Кога ще бъдат прияти обаче това като че не е сигурно, защото някои страни членки изглежда не са съгласни с приемането на тези две страни в шенгенското пространство. Те мислят, че това ще създаде проблеми в шенгенската система. Бих искал, искал да ви привлека внимание на колегите и на съвета към факта, че това решение ще се отрази на всекидневния живот на 30 милиона европейски граждани. Премахването на а, вътрешните граници и контрола по тях е една от надеждите на европейските граждани. България и Румъния имат право да очакват това, на което се радва толкова много други европейски граждани. Крайно време е те да бъдат прияти в шенгенското пространство. Госпожа Видалова, благодаря. Искам безусловно да подкрепя присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. Мисля, докладът на господин Коелю ясно показва, че и двете страни са изпълнили всички условия. България и Румъния са държави членки на Европейския съюз и то от 4 години. Може би някои колеги не са го забелязали е, някои от расистските коментари които правят европейски граждани по отношение на тези две държави членки, ме притесняват. Не съм съвсем сигурна тези хора от какво се страхуват. Как можем да си създадем проблеми с имиграция, когато европейски граждани се движат от една държава членка в друга? В Европейския съюз съществува един основен принцип – равенство. Ако не го сринете, всъщност сривате фундамента на съюза. Господин председател, госпожо комисар, колеги! След приемането на България в Европейския съюз, влизането в Шенгенското пространство е следващото събитие, натоварено с очакване. То е очакване за справедливост. След като България и Румъния се потрудиха и се справиха добре с техническите критерии за Шенген, забавянето на двете страни би било в разрез с правилата, утвърдени в Европейския съюз. Условията в Съюза са еднакви за всички – за нашите страни трябва да се прилагат същите критерии които са действали и към другите държави членки. противното е дискриминация. проблеми с корупцията има в много държави членки и цяла европа трябва да се бори с нея защото четирима от всеки пет европейски граждани считат корупцията за основен проблем в страната си. европа има проблеми с увеличаването на емигрантите. по тези теми трябва да намерим общи решения но придържайки се към ценностите ни и отстоявайки принципите ни. Panie przewodniczący, mówi się w Unii Europejskiej. Господин председател, в говорим за криза, за економическа криза, но това, което се случва в шенгенското пространство, това се вижда, че Имаме криза не само в економиката, но и по отношение на правата на гражданите на Европейския съюз. за разлика от представителите на Франция, Германия и Дания, мисля, че трябва да изпратим ясен сигнал, че шенгенското пространство не е заплашено, че ние искаме укрепено сътрудничество, че тук става дума за една отворена Европа. Та, трябва да преодолеем тази криза и благодаря на госпожа комисаря че се че изказа своето мнение по отношение за политическото обежище и миграцията. Когато гласуваме, тук не става дума само за приемането на двете страни, става дума за много повече. Господин Паско. Today the Schengen arrangement is under strong pressure. On the one hand... Днес е, е, Шенген е, е под натиск от една страна, иммиграцията от Северна Африка. Някои държави поискаха е, временно суспендиране на шенгенските правила. Наред с това други страни по причини, които отразяват тяхните тесни интерес, вътрешни интереси, да използват факта, че България и Румъния все още не са част от ченгенското пространство и да се опитат да ги оставят извън него. Тоест, правилата на играта се промениха по време на срещата. Ние обаче подкрепяме положителните заключения на доклада, поздравяваме докладчика и не можем да разберем политическите причини за внасяне на изменения в препоръките Компромисът е основа на политиката. И не може да се пренебрегва факта, че новите условия, които се предлагат, могат да бъдат интерпретирани субективно. Дано да бъркам. Господин Бусой, благодаря. Докладът, с който се занимаваме днес, е много справедлив и показва, че България и Румъния са готови от техническа гледна точка за присъединяване към шенгенското пространство. Е, доста документи за оценка показват, е, че е, в някои отношения Румъния дори дава примери за най-добра практика. Обеден съм, че присъединяването на България и Румъния към Шенген няма да навреди на сигурността по границите. Обратно, тази сигурност ще бъде повишена. Имам предвид сигурността на границите на Съюза. Говорим за доверие. Как обаче да говорим за доверие, когато старите държави членки променят правилата на играта, добавяйки нови норми за присъединяването към шенгенското пространство? Тези критерии, които сега а, се поставят пред България и Румъния, не са били поставени пред никоя друга държава, присъединила се към Шенген. Искаме равно третиране и обективна оценка по същите критерии. В този смисъл Европейският парламент трябва да изпрати ясно послание. Е, благодаря, господин председател. Искам и аз да благодаря на докладчика, който е подготвил един едновременно а, труден, но и много добър доклад, който се отнася до приемането на България и Румъния в шенгенското пространство. Искам също така да благодаря на всички онези, които вече са разбрали, че Европейският съюз се основава на ценности. Влизането на България и Румъния в шенгенското пространство е част от отговорността, която двете страни поеха още в 2004 година. Нещо, което се доказа от доклада за оценка на резултатите в двете страни. разговарях с колега, който е от страна, която се противопоставя на влизането на България и Румъния в Шенген и го попитах какви са основанията му. Той каза, да, наистина изискванията са изпълнени, но вътрешната политика изисква това. Не може така. Благодаря, господин председател. Мисля, че достоверността на Европейския съюз се състои именно в това да се прилагат еднакви правила за всички. Ето защо смятам, че присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство трябва да бъде одобрено. Трябва да се спазват едни и същи правила, които са въжели преди, когато други държави са влизали в шенгенското пространство. Аз приветствам доклада на господин Коелю и неговото предложение да се предприемат специални мерки от страна на България, за да се предотврати нелегалната миграция на границата България, Гърция и Турция. Искам да повторя следното, господин председател. Ние имаме Дъблен 2, Фронтекс трябва да функционира непрекъснато в Гърция. Господин Мюлер. Госпожо комисар, господин председател, ние знаем, че Шенгенското споразумение може да опосредства мигра... социална миграция, но също така може да поощри и престъпността. Борбата срещу престъпността и защитата на границите трябва да се подобрят. Когато Италия не успява да достигне стандартите, които ние сме поставили, може да предположим, че България и Румъния също могат да отслабят усилията си. Най- най-важният въпрос е да се предотврати а, ми, организираната престъпност от Източна Европа и от Кавказ. Може би затова комисията реагира толкова строго, когато ставаше дума за по-строги контроли на границите. Шенген може да може да не се възобновяват старите граници, когато другите граници, външните граници са наред. Е, е, господин Вандеркамп, благодаря господин председател. Всички, които следиха досието, знаят, е, че присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство е извънредно деликатен въпрос за Холандия. Но ние имаме и задължения на европейско равнище. Искам да запитам госпожа комисаря. Как могат да бъдат прилагани шенгенските критерии, имайки предвид борбата с корупцията? Спомням си фотографията на границата между България и Украина, казва ораторът. Явно, когато украинците искат да се насочат към Европейския съюз, те просто минават през тази граница. Втори въпрос. Как Румъния ще спазва критериите за оставане в шенгенското пространство? Няма ли никакво съгласуване с профсъюзите, например? Благодаря, господин председател. През последните три години България и Румъния са направили всичко необходимо, за да станат членки на шенгенското пространство. Мерките за гарантиране на външните граници на Европейския съюз не са лесни, но двете страни са изпълнили своята задача, независимо от иммиграционният натиск от Северна Африка. Както е известно, експерти, оценители посетиха двете страни и установиха, че и двете изпълняват изискванията. Вярвам, че членовете на Европейският парламент ще гласуват за доклада Коелю. Вярвам, че същото решение ще бъде прието и от съвета. Надявам се, че гражданите на България и Румъния ще могат да се радват, както аз се радвам, когато а, границите между Словакия и останалите страни от Европейския съюз изчезнаха. Alueen laajentumisessa on kysymys standardien. Смолкова, благодаря господин председателю. Разширяването на шенгенското пространство е въпрос на изпълнение на стандарти, но и въпрос на доверие. В интересен момент се разисква въпросът за присъединяването на България и Румъния. Моментът е интересен, защото в останалите държави членки в момента се разисква дали е мъдро да продължи да съществува в сегашния си вид свободното движение на хора. В миналото проверките по границите са били повторно въвеждани, като, да кажем, за футболни матчове или за футболни първенства. Днес все повече има полицейски проверки е, на вътрешните е, въздушни полети. А какво става сега? Тръгваме към ситуация, в е, която може да има а, просто широко мащабно. Chairman, I'd like to thank Mr. Coelho for his balanced uh, and objective report. Uh, uh, дух а именно готовността за членство в шенген се базира само и единствено на изпълнени технически критерии това е факт. техническата готовност вследствие на добре свършената работа на българия и румъния е положителната констатация която днес и ние правим. сега е важно чрез убедително мнозинство утре по време на вота да изпратим двоен сигнал най напред послание към съвета на министрите чрез достъп до информацията чрез конструктивен диалог и зачитане мнението на парламента съветът ще покаже не само добрата си воля за сътрудничество с нас но и ще изпрати силен сигнал за една от институциите пазители на европейски ценности и прозрачност сътрудничество партньорство. силен сигнал и към българските и румънските граждани. на тях европейският съюз казва да на равното третиране на всички страни членки да на еднакви правила и да на еднакво зачитане на постигнати резултати. сигурна съм че съветът знае да се е, слуша положителните госпожа е, Нейска. Взимам думата, защото съм провокирана от очевидните опити през казуса за България и Румъния да бъдат решавани вътрешни проблеми, както и да се дава отговор на вътрешни страхове. Премахването на визите за България и Румъния преди повече от 10 години беше посрещнато със същите страхове, но тогавашните европейски лидери проявиха кураж и далновидност и то в период, когато България и Румъния не бяха членки на Европейския съюз и не сбъркаха. Затова днес трябва да си спомним, че днешният дебат е дебат за правилата които трябва да бъдат еднакви за всички за равнопоставеността между държавите членки заложена в европейския договор и не на последно място за прокламираната толкова много европейска солидарност. сигурно европа днес е по различна от европа преди двадесет години това никой не бива да го изненадва но ако има криза в шенгенското пространство то това е предмет на друг дебат и ако той доведе до промяна на условията те трябва да се променят за всички. Защото нека припомним, че огромни групи нелегални мигранти... Прекъсва ораторът е, председателя, господин Казак. Председател, е, аз искам да поздравя докладчика Коелю за изключително балансирания и положителен доклад. Той е резултат от е, общото настроение и общата визия, която има мнозинството от тук присъстващите колеги за това, че България и Румъния заслужават и трябва да бъдат част от шенгенското пространство. разбира се не бива да се прехвърлят проблеми от болната глава на здравата. корупция престъпност има във всички държави от европейския съюз но борбата срещу тези явления би могла да се постигне само когато се обединят усилията на всички двадесет и седем страни и не бива да се прехвърлят отговорности не бива да се прехвърлят тежести само върху една част от европейските страни. България и румъния доказаха че могат да работят за обединена европа и аз мисля че те ще бъдат достойни членове и на шенгенското пространство. благодаря. Господин благодаря. Румъния и България са доказали, че могат да гарантират безопасността по границите на Европейския съюз. И това е надлежно, повтарям, надлежно и изцяло документирано. Впрочем, Офицерите, арестувани в България и Румъния, бяха арестувани за корупция. Някой да ми посочи холандски офицер, арестуван за корупция. Холандски офицер никога няма да бъде арестуван за това в Холандия. Второ, Румъния и България никога не са се състезавали за да спечелят първа награда от Transparency International. Те са сключили договор и се опитват да го изпълняват. Ако по време на играта някой променя правилата, това може да е незаконно, съгласно нормите на Европейския съюз и според здравия разум във всички случаи е нечестно. Εξ Επιτροπής, η κυρία Μάλστρομ για δύο λεπτά. Госпожа Μάλστρομ. Благодаря, господин председател. Благодаря е, за този полезен дебат. Очевидно съществува нужда за укрепване на вярата в Шенген чрез укрепване на механизма за оценка, така както комисията приложи още преди коледа. За увеличена прозрачност, в която да участва и парламентът. Нужно е също така е, по-добре да помагаме на страните членки, които по една или друга причина изпитват трудности. Необходимо е да изясним при какви обстоятелства е възможно граничните проверки и граничният контрол да бъде въведен отново. Трябва също да се борим с корупцията. Да, има корупция в България и Румъния, но има корупция и в, на практика във всяка страна членка, във всички страни членки. И комисията работи за това как ние бихме се продължили борбата с корупцията. Трябва да се признаят огромните усилия, положени от България и Румъния, за да отговорят на техническите изисквания на шенгенското законодателство. Затова на тези страни трябва да се даде ясна перспектива, да им се каже ясно какво се очаква от тях за да може те да бъдат прияти в шенгенското пространство. Благодаря. Благодаря, госпожа Диори, от името на съвета. Благодаря, господин председателю. Господин председателю, госпожо комисар, почитаеми евродепутати. Най-напред искам да благодаря на всички за положителното отношение, за положителните думи. Благодаря забележките на онези, които изказаха удовлетворение от усилията на унгарското председателство. За нас е много важно да чувстваме вашата подкрепа, да ви чувстваме зад гърба си. Е, е, знаем, че има голямо мнозинство в Европейския парламент, е, което желая Евро... България и Румъния да се присъединят към шенгенското пространство. А защо го искат евродепутатите? Защото тези държави са си написали домашното. Съветът е, е, при унгарското председателство ще продължи е, своите усилия за да приключи този процес и за да можем ясно да заявим, че България и Румъния са готови за присъединяване към пространството и че са изпълнили и последните технически критерии. И двете страни положиха огромни усилия, мисля, че трябва да бъдат поздравени за тях. По време на разискванията Чух няколко довода за и няколко основни довода против присъединяването на тези две страни към шенгенското пространство. И двете групи оратори обаче използваха като ключова дума доверие. Съгласна съм с това. Унгарското председателство положи много усилия за изграждане на това доверие. Как се опитваме да го постигнем? Най-напред Провеждаме непрекъснат диалог и с двете страни. Следим отблизо техните усилия, опитваме се да ги подпомагаме. при е, така максимално обективната оценка на тези усилия. Същевременно, ние поддържаме непрестанен контакт и с всички останали страни, които имат някои съмнения за присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. Опитахме се да убедим и тези държави членки да се свържат пряко с България и Румъния и да провеждат пряко диалог с тях. Така че зад колисите между тези две групи държави непрекъснато се опитвахме да постигнем взаимно доверие и разбирателство. Взаимното доверие е основа на всички политики на Европейския съюз. Без него не сме способни е, да стигнем до хармонично решение на министрите в никоя формация на съвета. Естествено, е, тези процеси изискват много време. А, ние а, имахме мандат 6 месеца. Надявам се, че след два дни ще успеем да сложим край на този процес и че държавите членки ще заявят да, тези държави, а, които искат да се присъединят към а, шенгенското пространство, са си свършили работата. Какво може да ни помогне за а, това доверие? Първо, непрекъснат диалог, второ непрестанни усилия от страна на двете държави членки, за които говорим, така че те непрекъснато да доказват високите критерии, които изпълняват по външните граници. Видяхме, че тези две страни положиха много труд до сега, това трябва да продължи и за напред. Има и нещо друго, което може да помогне, макар то да не е официален критерий за присъединяване към Шенген, а именно механизмът за сътрудничество и проверка. Беше споменат този механизъм от много оратори. Комисията ще обнародва доклада си през юни и е, в него ще се засегнат въпроси като организирана престъпност, корупция и редица други теми засегнати в разискванията. Така че комисията ще направи изложение по тези въпроси. Тук не става дума за част от условията, за част от критериите, но е, в тази насока може да се работи и за допълнително надграждане на взаимното е, доверие. Смятам, че положителното отношение ще подпомогне приемането и на положително политическо решение. Ако ме питате за атмосферата в Европейския съюз, мисля, че много трудно да се каже, че в момента Съюзът е, е така открита структура с широко разтворени врати за външни лица. Това е, пролича и в някои изказвания. Някои оратори казаха, че е, ромите ще излязат от Румъния и България, щом тези две страни се присъединят към шенгенското пространство. Нека бъдем наясно. Правото на свободно движение е фундаментална свобода в Европейския съюз и нашата политика се опира върху нея. Румънските и българските граждани се ползват от тази свобода и сега. Сред тези граждани има и роми. Тази свобода въжи за всички граждани навсякъде в Европейския съюз. Те могат да пътуват навсякъде в съюза без визи. Но има нещо, с което особено се гордея. При унгарското председателство бе приета стратегия за ромите и в нея ясно са очертани всички задължения на всички държави членки. Смятам, че този проблем трябва да бъде подет от неговия корен. Ако осигурим повече възможности за образование и заетост на ромите, това вътрешно миграционно напрежение ще спадне. И още една бележка, последна, ако ми позволите. Ако някой иска да постави под въпрос е, фундаментално право и ако иска да отрече такова право на най-уязвимата част от обществото, това е, е така поведение с много отрицателен привкус, което застрашава съюзът ни. Унгарското председателство от самото начало е заявило становището си. Тези два въпроса, ревизията и присъединяването на двете страни, трябва да бъдат третирани по-отделно. Трябва да запазим фундаменталното право на свободно движение. Трябва да използваме много добре инструментите и механизмите, с които разполагаме. Трябва да усъвършенстваме контрола и е, защитата на е, външните си граници. За това работим по регламента за Фронтекс. За това се опитваме да снижим миграционния натиск от Северна Африка. За това имаме политика на добросъседство. И за това се опитваме с помощта на Европейската инвестиционна банка да разширяваме капацитета. Сега сме на последното стъпало пред постигане на споразумение. Впрочем, спъваме се в обичайния проблем за актовете по делегация. Трябва да попреразгледаме и нашата шенгенска система, да видим къде да я напаснем, къде да я усъвършенстваме. Нека вървим обаче стъпка по стъпка, нека всичко правим поред. Госпожи и господа, Уверена съм, че преразглеждането на уредбата за шенгенското пространство и въпросът за нейно, на неговото разширяване ще бъдат решени след два дни. Надявам се, че съветът ще вземе това важно решение, като същевременно гарантира свободното движение на лица. Господин Коелю. Um Благодаря, господин председател. По време на дебата бе казано, ако България и Румъния се присъединят, това би било нещо много наивно от наша страна. Мисля, че трябва да използваме рационални аргументи. Ние сме възрастни хора, ние сме е, призовани да използваме разумни аргументи. Не бива да има двойни стандарти. Трябва да се попитаме дали България и Румъния изпълняват условията за присъединяване. Ако да, те трябва да се присъединят. Съвсем легитимно е гражданите на тези държави да се чувстват като а, европейски граждани. Гражданите в България и Румъния не биват да стават заложници на популистични изказвания. По отношение на Шенген знаем, че нещата не са перфектни. Трябва да имаме нова оценка на шенгенската система, за да идентифицираме проблеми, за да може да реагираме съответно, да взимаме решения, защото в противен случай проблемите ще продължат да съществуват. Но новата оценка на Шенген не бива да се е, приема, да се провежда, да се създава на гърба на за заложниците на Шенгена, именно България и Румъния. Искам да благодаря за препратката към Португалия. Това е нещо, което бе благодаря за, това, за тази симпатична референция към Португалия, защото и Португалия имаше възможност да се присъедини. Надявам се утре при гласуването ясно да покажем, че на съвета, че представителите на гражданите на Европа ще подкрепят влизането на България и Румъния в Шенген. Благодаря. Колеги, смятам, че възоснова на огромното мнозинство положителни оценки днес изказванията на депутатите, на изказванията на комисара, на изказването на председателството, трябва да поздравим България и Румъния. Колеги, ще направим прекъсване за една минута, преди да преминем към въпросите към комисията.